въпроса. Що се отнася до процедурата по член 7 в Полша и а, нейното обработване в съвета, а, председателството не може да предопредели а, дебата и резултата от а, този дебат на съвета. Всички законодателни развития в Полша се следят така, че съвета да има пълна и актуална картина на ситуацията, за да може да я разгледа за в бъдеще. Благодаря ви. Danke. Благодаря. И в край на разискването пет политически групи внесоха предложение за резолюция в връзка с текущите процедури по член 7 относно Унгария и Полша. Гласуването ще се проведе утре. И с това преминаваме към следващата точка от дневния ред изявление на съвета и комисията във връзка с възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на Чешката република във връзка с злоупотребата с средства на Европейския съюз и потенциални конфликти на интереси. От името на съвета давам отново думата на госпожа Бърнач. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, почитаеми господа евродепутати, съветът придава голямо значение на правомерното изразходване на европейските средства и тяхното добро управление. В срещу чешкия министър-председател беше повдигнато обвинение във връзка с злоупотреби от европейските структурни фондове. Този случай се разследва. Разбирате, че съветът не коментира национални разследвания, но ще подчертая, че съдебните инстанции си вършат работата. Знам, че комисията, както се спомена през декември провежда одит и е, ще се интересуваме от е, повече подробности днес. За нас е изключително важно да се приложат силни механизми за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и че средствата се изразходват правомерно. Съветът подкрепя различни инициативи които защитават финансовите интереси на Европейския съюз, е, като например създаването на Европейска прокуратура или пък е, директивата за борба с е, нарушения на интересите на Европейския съюз по наказуем начин. Всичко свързано с корупция или злоупотреба трябва да бъде предотвратявано и Очаквам с интерес вашето изказване. Благодаря. Сега от името на комисията давам думата на комисаря Сенкевич. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря за възможността комисията да представи този случай. Искам да кажа ясно три неща. Първо, комисията има нулева толерантност към злоупотребата с европейски средства и измамите. Второ, комисията винаги проследява информацията по конфликта на интереси в държавите членки. На трето място, комисията е предприела действия срещу конфликта на интереси в Чешката република. Но какви са фактите и защо сега сме в процедура на одит. Службите на комисията извършиха одит в Чехия през януари и февруари 2019 година. Това бяха одити по Европейския фонд за регионално развитие, Социалния фонд и Фонда за развитие на селските райони. Ние сме стигнали до различни етапи на процедурата – одитите по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие са стигнали до следните етапи. Ние все още нямаме окончателни заключения по Фонда за регионално развитие и Социалния фонд, но съдържанието на тези доклади би трябвало да остане конфиденциално до приключване на процедурата и Вземане е, на позиция от страна на Европейската комисия. Веднага, щом имаме резултати, ще ви ги предоставим. Що се отнася до селските райони, ние сме представили предварителните заключения на съответната държава членка, за да се избегне конфликта на интереси в бъдеще. Процедурата продължава, предстоят двустранни срещи с чешките органи. Процедурите за налагане на финансови корекции могат да продължат до 24 месеца. Комисията гарантира, че процесът е открит и строг. Също така имаме и предварителната информация на бюджетната комисия на Европейския парламент. Съгласно правилата на конфиденциалност, аз не мога да коментирам резултатите от одитите днес. Мога само да ви уверя, че одитите продължават, че европейският бюджет е напълно защитен, че не се изплащат средства, които могат да станат жертва на конфликт на интереси. По отношение на мерките за развитие на селските райони, ще поискаме възстановяване на средствата, които може да са включени в конфликта на интереси. Нека взема конкретно отношение по проекта Штъркилово гнездо. Поиска се възстановяване на пълната субсидия. Също така компетентните органи в Чехия трябва да се съобразят с резултатите от извършеното разследване. но в този случай нямаше отражение върху Европейския съюз или бюджета на Европейския съюз, като текущото разследване е изключително правомощие на чешките органи. По отношение на останалите държави членки, то ние ще проследим всички случаи и обвинения в конфликт на интереси. Комисията, освен това, ще помага на държавите членки правилно да прилагат мерките и да избягват конфликта на интереси. Благодаря. Следващият оратор, господин Седеховски. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми представители на съвета, въпреки че този дебат е свързан с одитите и разследванията, нека да го разгледаме на по-общо равнище. Нека да кажем какъв е принципа на Европейския съюз. Няколко пъти комисар Хан ни увери, че има равнопоставени условия за всички. Нека сега да ви кажа как стоят нещата в Чешката република, когато се допусне а, грешка при освояването на парите от Европейския съюз. Веднага се налага финансова корекция, веднага се отправя искане за възстановяване на средствата и когато се наруши чешкото законодателство, се провежда разследване. Това обаче този път не се случва. Имаме нови нормативни документи. Премиера участваше в разработването на тези нормативни разпоредби, докато беше министър на финансите. И сега изведнъж се оказва, че тези разпоредби не са приложими. Съветът каза, че няма да се намесва в текущо разследване и производства. Ние също очакваме, същото очакваме от него, но искаме съвета да каже ясно кога министър-председателя, съгласно одитния доклад, ще понесе съвместна отговорност за бюджетните въпроси. Дали е въобще е възможно това? Не знам дали ми свърши времето, но мисля, че да. Госпожа Волтерс, следващият оратор. Благодаря. През ноември повече от 200 хиляди излязоха по улицата, за да демонстрират против Бабиш в Прага. А, господин Бабиш каза, че както демонстрацията, така и разследването на Европейската комисия а, са част от недемократичен заговор срещу него. А, аз съм абсолютно несъгласна с тази конспиративна теория. Европейската комисия изпълнява задълженията си, особено спрямо тежките граждани, които искат правата си отчета на, от одита на комисията беше съвсем а, изпълнен с факти и безпристрастен. Имаме нужда от нов механизъм за върховенство на закона, за да имаме действително независими органи, на които да се опираме. Нека да предприемем мерки срещу автократичният режим в Чехия. Госпожа Шаранцева има думата сега. С микрофон. Пане председající. Благодаря ви, господин председател. Тези от вас, които ме познават, а тук има колеги, които ме познават, знаят, че никога не съм била против воденето на конструктивен дебат по каквато и да било тема. Но един такъв дебат трябва да има солидна основа. Това е условие днес не е изпълнено. Чуваме най-различни впечатления, може би лични връжди. Чешкият политически дебат се транспонира на европейско ниво. Европейската комисия заяви ясно, между Чехия и Европейската комисия върви структурирана комуникация. Чешките органи правят това, което се очаква от тях от правна гледна точка. И съдебната система работи така, както трябва, без предубеждение – всичко това означава, че включването на тази точка в дневния ни ред е абсолютно неоправдано. Трябва да заявя, че дебатът е изцяло политически и той е плод на усилията на някои от нашите чешки колеги. Фактът, че Европейският парламент е въвлечен в чешки политически дебат – е скандален и той хвърля сянка върху доверието към нас. Благодаря колегата фон Крамон Таубадел. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, положението в Чешката република е обезпокояващо. Един от най-богатите хора в Чехия, господин Бабич, определя политиката в Чехия. В същото време взема решения за аграрната политика, която, с която се е обогатил. Ето това са конфликти на интереси. Но господин Бабич не е основата на проблема. Той е симптом. Той се бърка навсякъде. След политиката той се. Той въз... започва да се меси и в медиите, и в промишлеността и упражнява влияние от Унгария до Германия и е един от олигарсите, които са се обогатили с европейски средства. Шокиран, шокиращото е, че дори не знаем в каква степен Бабиш и други олигарси са се обогатили с европейски средства. Нито комисията, нито държавите членки имат достатъчно информация, за да могат да проследят къде точно са попаднали средствата от ОСП или от структурните фондове. Имаме нужда от повече прозрачност и от нова система, която да предотврати отклоняването на европейски средства без ясни правила за конфликта на интереси, без и ясни условия за отделянето на средства, няма да се справим с корупцията. Трябва обаче да има и политически натиск, за да се разплетат възлите от фирми демократизацията и края на комунизма доведоха до преразпределяне на земята в много държави. Често пъти се оказва, че от приватизацията са спечелили не фермерите, а политическия и социален елит те в крайна сметка са придобили държавно имущество. И тази историческа несправедливост става още по-тежка от факта, че а, повечето средства попадат в а, ръцете на много малко хора, а не а, при онези, които имат нужда от тях. Господин Иван Давид е следващият оратор. Най-съм příznivec премиера Ческа република. Аз не съм почитател на премиера Бавич, но това, което за мен е важно е демокрацията. Той стартира един факултет за международна търговия. След това обаче е бил член на Комунистическата партия, в тайната полиция е бил и е представлявал Чешката република в чужбина по време на комунизма. След това, след 89-та година, по време на приватизацията, той е разграбил огромни а, промишлени мощности в хранително-вкусовата промишленост и в земеделието. Също им притежава и медии. Понеже е много умел в маркетинга и конкуренцията не е била толкова умела, колкото него, той е успял със своя политически проект – и поради това през 2013 година влезе в парламента, а след това се добра и до правителството. Спечели общите избори и стана премьер. Неговите фирми получават европейско финансиране и то в големи размери. А опозицията го е принудила да сложи дружествата в доверителен фонд – той използва своите привилегии и полз... в полза на своите фирми. Създал е фирма, която действа и в развлекателната индустрия, което вероятно е неетично, но съда предстои да вземе решение по този въпрос. Що се отнася до демонстрациите, които се подкрепят от опозицията, те струват много пари, но предпочитанията на министър-председателя само се повишават. Той пак ще спечели изборите и а, причината за сегашното положение е системата в Европейския съюз, която допуска корупция, като субсидира частни фирми, вместо пазарът и пазарните правила да диктуват. Вместо това имаме система на зависимост от европейско подпомагане, което превръща проблема в постоянен. И справянето с проблемите на политическо ниво е тоталитарен метод. Благодаря. Господин Омаржи. Господин председател, господин комисар, нека си го кажем открито. Става дума за корупция с европейски средства. Такава корупция съществува. Аз отговарям за групата по регионално развитие и трябва да ви кажа, че трябва да сме абсолютно непри... непримирими, когато има злоупотреба с структурните фондове, защото това зависи доверието в нашата политика и в европейските институции. Ето защо аз винаги ще бъда на ваша страна, когато водите такава битка за да може да се сложи край на конфликта на интереси и презумпцията за виновност, ако не и опитите за измама в Чешката република. Ние искаме да създадем Европейската прокуратура, за да спрем такива практики. Госпожа Кьовеши беше избрана трябва да работим за бюджетната независимост на Европейската прокуратура обаче, защото тази прокуратура в противен случай няма как да бъде независима и да изпълни своите цели трябва на Европейската прокуратура да се дадат средства, за да може да се бори с корупцията в ОСП, структурните фондове и да се опазят нашите европейски фондове. Благодаря. Сега давам думата на председателя на бюджетната комисия, госпожа Холмайер. Скъпи колеги, господин председател, господин комисар, първо, госпожо Шарансова, това не е вътрешно чешка дискусия и ще обясня това. Аз не се интересувам от въпроса как работи съдебната система в Чехия. Ние нямаме съмнения в това, но имам два въпроса и ще помоля комисията и съвета за съдействие. Първо, европейски средства не бива да отиват за олигархични структури. Така че по член 61 и конфликт за интереси трябва да бъде добавена една антиолигархична клауза за интересите на Европейския съюз? И на второ място, колко европейски средства може да получи една личност за година или за период за планиране? Ако един човек получи 1, 2, 3 милиона, а друг получи 5 хиляди, тази неравнопоставеност е доста голяма. Госпожа Инцир. Уважаеми господин председател, възобновяването на наказателното преследване срещу чешкия министр-председател за присвояване на средства е много важно нещо, защото парите не бива да се използват за измама, за мамене и трябва да има отрицателни последици, които чакат подобни лица. Важно е в тази връзка да обсъждаме този голям проблем, проблемът с корупцията, който съществува в Европейския съюз. Това, което е направил чешкият министр-председател, за жалост е само един от примерите. Корупция, присвояване, измами виждаме в много части на Европейския съюз. Това задържа развитието и пречи на правата на човека. Следователно е от най-голямо значение Европейската комисия да поеме сериозно работата си по разследване на тези въпроси. Европа трябва да се гради върху справедливост и солидарност, а не върху измами. Нашите ресурси трябва да се използват за целите на справедливостта. Трябва да има нулева толерантност към тези измами и това е единствения начин, по който ние можем да бъдем заедно в Европа. Благодаря. Анджелик Нотек има думата. Благодаря ви. Министър-председателя Бабиш е, основа своето движение 2011 година. Това беше една платформа срещу корупцията. Субсидиите, които са му отпуснати, са от 2008 година. Разследването започна 2015 година. В даден момент е, беше преустановено, но след това беше възобновено. беше ясно заявено, че не бива да се политизира темата. Министър-председателят вложи своите компании в доверителен фонд. Няма яснота как точно да се дефинира конфликта на интереси. Европейският парламент се включва в един вътрешно политически дебат, който вреди на Чехия – благодаря колегата Пекса. Обтижне навазат по тех дебатах о а Госпожи и господа, трудно може да се каже нещо ново след дебата за Унгария и Полша. Ще кажа, че Бабиш трябва да е един от последните подобни случаи. Системата за контрол на финансовите потоци в Европейския съюз не е достатъчно добра. Той прекрати, успя да прекрати разследването, защото прехвърли фирмите си на доверителен фонд, но тези фондове са в ръцете на негови близки, така че той може във всеки момент да си ги възвърне. Това е мнимо решение. Той е един от най-влиятелните економически субекти в Чехия и е получил достатъчно средства, за да засили все още позициите си и влиянието си в държавата. Специално след посредством фирмите си от консорциума Агроферт, които са финансирали предизборни кампании на неговата партия. Това а, въжи и за други бизнесмени и политици, които са преплетени в други държави. За съжаление, тези олигарси се защитават един друг, а, но въпреки това трябва да противодействаме. Господин Блашко, следващият оратор. Благодаря за дадената дума. Уважаеми господин председател, колеги, гражданите на Чешката република са вече уморени от постоянните дебати, свързани с министър-председателя Бабиш. Колкото повече говорим по този въпрос, толкова повече е, той е, получава по-висок рейтинг сред гласоподавателите. Нека да оставим на чешките съдилища да решат тези въпроси няма никой, който може да посочи господин Бабиш и да каже ти си виновен а това е вътрешен въпрос на Чешката република, на чешките съдилища и на гласоподавателите в Чехия. Няма ли по-сериозни и важни проблеми за обсъждане тук в парламента? Тук в парламента се настоява за ам, равенство между половете, за това искам да се създаде комисия, която ще разследва дейностите на Европейската на, на председателя на Европейската комисия, госпожа Фондер Лайн, защото има подозрения за конфликт на интереси в нейната родна държава. Комисията следва да, раз, да разследва тези а, твърдения и възоснова на резултатите от разследванията трябва да се упражнат политическите правомощия и отговорности. Благодаря, господин Фланеган има думата. Благодаря. По-рано беше казано, мисля от господин Ренс, че тук има предразсъдък. Мога да ви уверя, аз нямам никакви предразсъдъци, само ще кажа, ако някъде изтичат пари, ние си ги искаме обратно. Иначе хората едва свързват двата края – затова трябва да сме сигурни, че парите отиват при правилните хора. Знаем, че в многогодишната финансова рамка има заложени критерии, но европейците не вярват, че парите стигат по предназначение – ние не можем да иземем правомощията на една държава членка, но можем да направим максимално трудно присвояването на европейски пари. Защото в момента виждаме, че те се присвояват и по напълно законен път, тъй като хората ползват субсидии без да имат нужда от тях. Благодаря колегата Морешан. Колеги, европейският бюджет е съставен от средства на европейските граждани и за това ние като Европейски парламент трябва да осигурим правомерното изразходване на средствата. Неприемливо е да се злоупотребяват с средства, дори и особено ако това е министър-председателят. Какво трябва да направим? Първо, трябва да се възвърнем тези средства а, и да направим така, че средствата да се върнат в европейския бюджет. На второ място Европейската прокуратура трябва да може да действа и да разследва подобни случаи независимо. Трябва тези средства да се върнат не от гражданите на Чешката република, а от тези, които са злоупотребили с тях. И разбира се, освен съдебната отговорност, има и политическа отговорност. И а, те, тя трябва да се поеме от партията на господин Бабич, а, част от а, групата Риню в Европейския парламент. Господин Либарацки. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, оставам с впечатлението, че Съветът е стигнал до заключение, че въпроса не го интересува. Той не е от интерес за съвета. Комисията представи цялата процедура и към края на речта на комисаря той посочи, че процедурата може да отнеме 24 или повече месеца. Това обаче е твърде дълъг период. Парламента какво прави тогава? Призовава за някакви действия или какво? Тук нещата опират до пари. Става дума за пари, а не за политика. Парите използвани ли са целесообразно или с тях е злоупотребено? Ако са злоупотребени, трябва да се върнат. И тук не чешките съдилища трябва да го решават това, а съответните европейски институции. А сега чуваме, че а, премиера Бабич е много умел бизнесмен. Ето ви. Господин Йоаким Кус има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за тяхната резервирана позиция във връзка с обвиненията по случая Бабиш тук текат различни разследвания и според мен трябва да изчакаме резултати преди да излизаме с становище. Ако не го направим, то автоматично можем да бъдем обвинени, че е, водим дебат, защото завиждаме. Господин е, Бабиш е, може да извади аргументи, е, че е, е на различно мнение по въпроси, свързани с е, инвестициите, с сигурността по границите и така нататък. И трябва да се попитаме дали тези субсидии изобщо са уместни или трябва да се отървем от тях. Колегата Сарва, следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Обръщам се към съвета и комисията. Моля ви много внимателно да ме чуете. Това, което се случва вреди в огромна степен на Европейския съюз и на неговия образ пред обществеността. Защото теоретично погледнато случая Бабиш не е единственият. Вие всички е, знаете, че Бабиш е олигарх, но пак е, ще кажа, говоря не само за него. Член 61 на финансовият регламент се оказва недостатъчно правно основание. Следователно трябва бързо да го променим – Европейският съюз има нужда от истински правомощия и Европейската прокуратура заслужава да получи всички ресурси, от които има нужда. Благодаря. Благодаря. В момента не виждам в залата следващият оратор, господин Чиодаро. Или може би е седнал на друго място. Ако той не присъства, мога да дам думата на ръководителката на делегацията на НДП в Европейския парламент, госпожа Ангелика Винцик. Скъпи колеги, корупция и измама нямат място в Европейския съюз. Дължим това на европейските денакоплаци. Но ще отбележа нещо. Колегата Давид излезе от залата, но ако той обвинява като цяло всички предприемачи, ще каже, че тук става въпрос за конфликти между политиците и предприемачите. Аз съм политик. За мен е ясно, че очевидно няма да се възползвам от обществени средства, нито пък ще участвам в обществени поръчки. За един политик, наказателното право не бива да се превръща в морална инстанция. Канцлера Курц не би одобрил този двояк подход в нашата партия. И ако трябва да се възстановят средства, според мен това трябва да стане бързо. А гражданите на Чехия ще решат какви ще бъдат политическите последици. Благодаря, господин Франц Богович, следващият оратор. Изразходването на средствата на Европейския съюз е от европейска компетентност, а не компетентност на държавите членки, писа Нью Йорк Таймс. Средствата от Фонда за регионално развитие не са начин за обогатяване на олигарси, а са за семейните предприятия. Тези средства трябва да се върнат. Подкрепям предложението на комисар Холган да наложим горна граница на средствата и сумата да бъде толкова малка, че да е от полза на малките предприятия, и да не попада в ръцете на олигарси или на други неподходящи субекти. Средствата трябва да се влагат правилно и когато са неправомерно изразходвани, трябва да се възвърнат. Господин Паспишил. Благодаря за дадената дума. Дами и господа, според мен е логично да се разгледа случая на Андрей Бабиш, защото той е един от най-големите бенефициери на европейско подпомагане в Чешката република. Това са пари на дънакоплатеца, европейския дънакоплатец, така че е напълно рационално и логично нашите а, представители тук в парламента да обсъждат този проблем. Не е нормално един от най-богатите чехи да взема пари, които са предназначени за области, които са бедни или за малки и средни предприятия. Нека да се уверим, че ще се проведе надлежно разследване и гражданите в Чешката република искат да знаят точно какво ще се съдържа в одитния доклад. Искат да знаят какво прави техния премьер, как нарушава закона и, как, и какъв, доколко голям е конфликта му на интереси ако е, е, дали ще бъде подведен под отговорност, това ще бъде решено от е, чешките съдилища. Но нека да не се стига пак до там, че олигарсите да вземат парите от Европа. Благодаря. Сега ще преминем към процедурата за спонтанни изказвания. Имам само едно искане от госпожа Шолдрова. Благодаря ви, че ми давате думата. Уважаеми колеги, вярвайте ми, като чешки депутат, аз нямам никакъв интерес непрекъснато да се обсъжда министър-председателя Бабиш. Но контролът върху европейските фондове е важен. Европейската комисия е казвала неведнъж, че има конфликт на интереси и що се отнася до компаниите на господин Бабиш. Ще спомена и проекта Штъркилово гнездо на Бабиш, където бяха върнати пари. Следователно, тъй като има възстановяване на средствата, не е пострадал нито националния, нито европейския бюджет, но си спомням какво каза тогава министър-председателят Бабиш. Първото, което каза, беше, цитирам, аз нямам нищо общо с този проект. И едва след разследването изведнъж си спомни, че проектът е негов – ние никого не съдим, искаме само да се проведе разследване, защото европейските средства не бива да се използват за злоупотреби. Много ви благодаря. Уважаема колега, и сега давам думата от името на комисията на господин Синкевичиус. Първо искам в заключение да кажа съвсем ясно, че комисията има нулева толерантност към злопотребата с европейски средства. И знам, че парламента напълно подкрепя комисията в борбата и срещу, коруп... срещу корупцията в структурните фондове. Трябва да се уверим, че публичните средства се харчат надлежно. Нека да припомня, че комисията представи предложение през май 2018 година за защита на европейския бюджет в случай на общи нарушения на правовата държава в държавите членки. Този текст, това предложение ще дава възможност за прекратяване на европейското финансиране при такива нарушения. Например, ако имаме злоупотреба с европейски средства, това ще попречи налагане на контролния механизъм при такава злоупотреба. Поради независимостта на съдебната система, различни произволни решения, произвол от страна на, на властите и а, съдебната система, а, налагане на ограничения върху разследванията, наказателното преследване за нарушения на закона. Топ приоритета на комисията е да защити бюджета, нулева толерантност към а, злоупотребите и измамите. Що се отнася до твърденията за конфликт на интереси в Чешката република, бюджета на Европейския съюз е защитен. Не са правени плащания от структурните инвестиционни фондове за проекти, които потенциално могат да бъдат засегнати от твърденията за конфликт на интереси. Във връзка с а, фонда за а, развитие на селските райони а, не се реимбурсират форсират средствата за проекти в Чехия, които може да са потенциално засегнати от конфликтите на интереси. Що се отнася до възобновяването на наказателното преследване и националното преследване, това е от изключителна компетентност на чешките власти тъй като чешките власти оттеглиха проекта от европейско финансиране, няма въздействие върху европейския бюджет. Комисията ще държи парламента информиран за ситуацията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега от името на съвета госпожа Браняч има думата. Уважаеми госпожи и господа, нека да почета още веднъж, че съветът е, отдава голямо значение за защитата на финансовите интереси на е, Европейския съюз и правомерното изразходването на следствата а, националните власти а, се занимават с а, национални случаи, а също така а, имат отношение към това Европейската прокуратура и службата за разследване на измами. А, очакваме резултатите от разследването на комисията. Много благодаря. С това дебатът приключва ще се гласува а, в, през февруарската парламентарна пленарна сесия. Преминаваме към следващата точка от дневния ред КОП-15 и Конвенцията за биоразнообразие. Можете да подавате искания за спонтанни изказвания или по електронен път, или а, чрез а, показване на синя карта. Сега давам думата на комисарят е, Синкевичус. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. През ноември този парламент обяви неотложни мерки за климата. Междувременно видяхме е, пожарите в Австралия, сушата в Европа, наводненията, всичко това – за жалост, Европейската комисия се отнесе много сериозно и едно от първите й решения беше Европейския зелен пакт, нова програма за зелен растеж в Европейския съюз, за да се решат някои от най-сериозните проблеми на климата. Европейската комисия иска да се стигне до климатична неутралност. За това ще участва и в конференцията КОП-15 в Кинмин 2020. Приветствам факта, че Европейският парламент напълно подкрепя, защото ние трябва да даваме пример. Същевременно имаме стратегията за биоразнообразие, която ще бъде приета до март 2020 година с нашите цели и амбиции по глобалните цели – Подготовката по тази стратегия продължава. Работим с пълна пара. Комисията ще приеме и текст утре, който ще бъде много важен за нашите бъдещи решения. Не можем да си позволим да не покрием целите за биологичното разнообразие. Науката е напълно права. Тук трябва холистичен подход. Следователно трябва да се подготвим за КОП-15 и също така за работата по Европейския зелен пакт. Що се отнася до глобалната рамка, ние напълно подкрепяме идеята на Европейския парламент за една убедителна рамка за изпълнение. Имаме нужда от редовен цикъл на оценка на направеното – и намаляване на натиска върху биоразнообразието. Трябва да определи малък брой, но ясни, обхватни цели. Така че те да получат политическа подкрепа. Този цикъл трябва веднага да бъде задействан, за да може да се изпълнят поставените цели до следващата КОП 2022 година. Накрая трябва ни и общ индикатор. Един добър механизъм за изпълнение със сигурност ще е полезен за новите екологични споразумения – Например, ние имаме най-различни форми на взаимодействие с Международното правителство за океаните. Морското право се използва за опазване на морските видове. Държавите членки трябва да отговорят на международно поетите задължения. Необходимо е също така да има финансови средства в полза на природата. Трябва да се мобилизират средства и на национално ниво. На първо място трябва да има много по-голям напредък, що се отнася до средствата по биоразнообразието – и също така мерките за опазването му. На второ място възстановяване на екосистемите. Това е нещо по-скъпо от опазването. Колкото по-малко нарушаваме законите на биоразнообразието, толкова по-малко ще трябва да възстановяваме. На трето място необходими са ни решения, които са устойчиви на проблемите на климата. Трябва да има приспособяване, продоволствена сигурност. Европейският съюз трябва да бъде за пример. Да покажем, че можем да оказваме по-добра закрила, да възстановяваме влушените екосистеми, както и градския и селски пейзаж, а и ресурсите на океаните – има различни политики, включително и политиките за най-отдалечените райони. Ние трябва да сме сигурни, че изпълняваме поетите ангажименти, че се прилага напълно приятото законодателство и се приемат нови норми, е, подплатени с адекватно финансиране. Следващата МФР ще е много важна в това отношение. Трябват ни наистина съответните средства. Ние ще използваме ОСП, Кохезионния фонд, Фонда за сближаване и други финансови програми и средства, като програмата LIFE. Също така ще привличаме частни инвестиции чрез програмата Invest Europe. Никой обаче не бива да се оказва забравен. Трябва да работим с фермерите, рибарите, лесничеите. Необходимо е и да затвърждаваме биоразнообразието извън Европейския съюз, като приемаме единствено продукти, които се търгуват, ако са произведени по устойчив начин. Така ще се намали въглеродния отпечатък. Ние трябва да се ангажираме много по-добре и с международните партньори, с заинтересованите страни. По този начин ще бъдат приети добрите мерки. Имаме шанс в момента, защото все още живеем в хармония с природата, но следващите години ще бъдат от огромно значение. Европейската комисия е поела отговорност за 5 годишния си мандат. Напълно разчитайте на нашия ангажимент да постигнем поставените цели. Благодаря ви, господин комисар. От името на НП давам думата на колегата Еврен за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. ООН предложи в понеделник да се защитят 30% от планетата до 2030 година. За КОП-15 има 17 цели които имат за цел да се намали нашето отражение върху природата, да се работи за биоразнообразието, за климата. Това са двете страни на една монета, именно оцеляването на планетата. Аз напълно подкрепям тези цели. Необходимо е обаче да има показатели, които са конкретни, количествено изразени и могат да бъдат проследени. Трябва да се отида и по-далеч. Тези цели трябва да бъдат правно обвързващи. КОП-15 трябва да стане еквивалент на Парижкото споразумение за климата. Да се реагира конкретно на европейска територия. Призовавам комисията през март да наложи такива правно обвързващи мерки по всички свои политики. Необходимо е да има устойчиво развитие, да се насърчават иновациите. Това е важно. Важно е и да се помогне на фермерите и рибарите в този преход към по-устойчиво развитие, да се работи и с териториалните общности. Сега е моментът за действие. Благодаря. Много ви благодаря, колега. От името на социалистите и демократите Давам думата на колегата Луена. Заповядайте две минути и половина. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. На първо място трябва да благодарим, когато говорим за борбата с измененията на климата и световната защита на биоразнообразието, първо трябва да благодарим на активистите – които всъщност ни представят проблема, информират ни и ние го осъзнаваме, защото знаем колко са намалели основните видове междувременно с 20%. Земноводните са намалени, горските видове са намалели, морските видове също са застрашени, насекомите. Това е шестата вълна на унищожение на видовете. Но какво прави Европейския съюз? Съгласно анкетите, гражданите отговарят, че трябва да се опази природата, че това е важно за всички. Ние трябва да опазим живота на планетата. Това трябва да е приоритет. И ние като социалисти и демократи подкрепяме резолюцията. Набързо 7 точки – първо, екологичният преход трябва да е справедлив, не може да създава нови неравенства. На второ място, данъчното облагане трябват ни достатъчни ресурси. Който замърсява, трябва да плаща. На трето място, обезлесяването. Европейският съюз трябва да се бори с незаконната сеч. Е, всъщност представителя на НП каза е, нещо важно. Мерките, които се предлага, трябва да са обвързващи, иначе нищо няма да постигнем. Трябва да се увеличат и защитените е, зони със съответните количествени показатели. Трябва и да се намали използването на пестициди – Уважаеми колеги, ние нямаме друга планета. Това е планетата, на която живее човешкия вид. Ето защо ние трябва да помогнем на планетата, да опазим биоразнообразието. Трябва утре да бъдем едини в своята подкрепа. Благодаря. Много ви благодаря. От името на Обнови Европа, колегата Родригес Рамос, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Европа и Европейския съюз са изправени пред безпредседентни екологични предизвикателства. Загубата на биоразнообразието е едно от тези предизвикателства. Както вече беше казано, положението иска спешни мерки, защото 40% от екосистемите, морските екосистеми са в положение на влушаване. Същото въжи и за екосистемите на сушата. Следователно, ние трябва да се вслушаме и в това, което ни казва Европейската агенция по околна среда. Намаляването на видовете е безпредседентно. Следователно, ние трябва да действаме. Това прави и парламента с тази резолюция. Необходима е по-голяма амбициозност, по-добра стратегия за опазване на биоразнообразието. И тази стратегия трябва да бъде представена на КОП-15 в Китай. Необходими са задължителни мерки, за да се опазят селските зони 30% до 2030 година, да се възстановят е, зоните, които са в лошо положение. Необходимо е да има по-голям бюджет, защото иначе нищо не може да се постигне. 10% от МФР трябва да са посветени на опазването на биоразнообразието. Трябва също така да работим заедно с всички и всичко, което се отразява на разнообразието. Рибарите, фермерите трябва да са наши съюзници. Ние нищо няма да постигнем, ако не сме достатъчно амбициозни. Благодаря. Благодаря ви. От името на зелените, колегата ни нищо. Please. Uh, uh, Уважаеми господин председател, наистина въздействието върху биологичното разнообразие е причинено от човека. И това не е само заради изменението в климата, но и чрез свръхконсумацията на ресурси и свръхексплуатацията им. В момента нашия начин на живот засяга цялото бъдеще на биологичното разнообразие и флората и фауната на тази планета Просто трябва да сме а, засегнати от предупреждението, че милиони а, видове ще изчезнат, ако не променим поведението си. Предстоящата среща за биологичното разнообразие трябва а, да бъде подобна на а, срещата в Париж по отношение на климата. Всичките предишни цели, които сме си заложили, не са били изпълнени световен план. Затова трябва да има законово обвързващ процес, така че всички държави да увеличат защитените си зони и да променят начина по който функционират економиките им. Затова зелената група в парламента иска да има 30% като цел за опазването на видовете и в морската среда. Това да бъде приложено и в европейските държави. За това трябва да работи и Европейската комисия е, ние като а, е, голям а, е, играч а, по време на срещата в Кунминг трябва да кажем, че ще го направим това нещо, като го превърнем в нещо задължително. Защитата а, на биологичното разнообразие трябва да се включи като цел. Накрая трябва да посоча изцяло различната а, етична ситуация, етично предизвикателство по отношение на технологиите за генетичните технологии. Има фирми, които разработват технологии, които могат да унищожат цели популации, например от комари, така че трябва тази технология да се прилага по такъв начин, че да няма пагубни въздействия, които са безпредседентни. Трябва да направим така, че технологиите да нямат такова въздействие. Благодаря много, колега. Сега